Dámy a pánové, díky tomuto hlasování. Dámy господа, продължаваме с следваща точка до дневния ред. Става въпрос за екзекуцията на Мохамед Алсаф Асфал Гуру в Индия. Първи думата има господин Чернецки за минута и половина.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 обвинявахме най-голямата демократична държава в света, а именно Индия. Ми се струва, че тук в Европейския парламент е честно, често прилагаме двоен стандарт. Често обвиняваме държави, които системно нарушават правата на човека и които използват репресивен апарат. и мнозина смятат, че става дума за демократични държави. В случая с Индия, когато отправяме подобни обвинения, смятам, че трябва да вземем предвид факта, че Индия е доста по-демократична държава от редица други държави, които никога не обсъждаме. Трябва да вземем предвид и факта, че в случая става въпроса за изпълнение на съдебно решение по обвинение в туристичен акт. И за това смятам, че трябва да вземем предвид всички тези доводи в светлината на резолюцията, която обсъждаме. Не можем да предвидим какви ще бъдат последиците от тази присъда, но можем да предвидим въздействието от приемането на тази резолюция с нашият стратегически партньор Индия. Нашият демократичен парламент е модел за подражание на редица парламенти по света. И ние по много агресивен начин нападаме най-голямата демокрация в света. И по този начин се стига до един парадокс. Индия е държава известна със своята демокрация, многообразие и толерантност. Ето защо има опасност Индия да се откаже от нас и да се обърне към други партньори. В съседната на Индия страна, Пакистан, има, има често срещани случаи на изтезания, които не бяха взети предвид от нашия парламент. Госпожа Дили, за минути и половина. Благодаря, господин председател. Дами и господа, екзекуцията на Мохамед Авзел Гуру на 9 февруари представлява стъпка назад по отношение на изпълнението на смъртни наказания в Индия. Това е втората екзекуция в рамките на 3 месеца след за последните 8 години. По този начин Индия се противопоставя на тенденцията за забрана на смъртното население, наказание, извинете, по света. Над 150 държави по света са наложили, са отменили де юре или де факто смъртно наказание. Само 21 държави изпълняват смъртно наказание през последната година, което означава, че по-голямата част от държавите са отказали тази практика. Мохамед Арзал Гуру беше осъден на смърт през 2002 година съгласно специален закон за борба с тероризма. Има обаче много сериозни съмнения относно справедливото протичане на неговия съдебен процес. Той нямаше правото да се ползва от услугите на опитен адвокат. Принципно индийските власти съобщаваха информация свързана с отхвърлянето на обжалванията и датата на екзекуцията. Ето защо особено на е факта, че тази информация не беше съобщена в конкретния случай. Чрез тази парламентарна резолюция ние припомняме, че противопоставяме на смъртно наказание в всякакви обстоятелства, каквото и да е престъп, извършеното престъпление, независимо дали обвиняемият е виновен или не. Ето защо ние призоваваме индийският парламент да приеме постоянен мораториум върху изпълнението на спортно наказание с цел отмяна на този вид наказание. Благодаря ви. Госпожа Корхола за една минута. Ние се радваме, че колегите ме подкрепиха поставяйки в дневния ни ред въпроса за смъртното наказание в Индия. В тази резолюция се надявам, че парламентът ще продължи да оказва подкрепа за премахване и налагането на мораториум на смъртното наказание, да се осигури правна помощ. Конкретният случай беше свързан с нападение срещу парламента. Важно е също да се отбележи, че Гуру е бил невинен. Това е още един случай, при който Индия решава да наруши мораториума, който е траял 8 години. Освен това, Гуру е бил екзекутиран а, тайно, без да бъде информирано семейството му предварително. След дълъг период от време, за пръв път а, в а, текста на резолюцията се споменава а, и процеса от Кашмир. Госпожа Герингер, Де Оденбе. На 19 февруари беше е, изпълнено е, наказанието наложено на господин Гуру. Девет души е, загинаха в резултат от нападението, но съдебното решение не беше опоместено. Освен това, семейството не беше информирано за предстоящата екзекут корупция. През 2004 Индия се ангажира да наложи мораториум върху налагане изпълнение на смъртните наказания. През 2009 ООН, съвета за сигурност, приеха резолюция в този смисъл и ние настояваме Индия да прилага мораториума и да не изпълнява повече смъртни наказания в страната, защото това наказание е варварско и не бива да се изпълнява. Господин Бенитон. Благодаря. Нека първо да своите съболезнования на семейството на господин Гора, защото и смятам, и да кажа, че смятам, че е напълно неприемливо да не бъде информирано семейството за предстоящата екзекуция. Освен това, е, тялото на господин Гуру е задържано в затвора и е, едва след е, дълга кампания е върнато на семейството му. Ние сме против смъртното наказание, независимо от това къде е, и как, какви са обстоятелствата. Въпреки това, твърде много страни, особено в Южна Азия, се не прилагат мораториума или не са, го, или не са приели такъв мораториум. В Пакистан също имаше нарушение на мораториума миналата година. Индия е най-голямата демокрация в света и не би трябвало да се допуска да изостава от останалите демокрации по този начин. Има и сериозни проблеми, свързани с мирния процес в Кашмир. Много от хората осъдени на смъртно наказание, които очакват присъда, са сикхи и са свързани с ситуацията в Кашмир. Смятам, че тази екзекуция е прецедент и има опасност при следващите избори да бъде злопотребено с нея. Има опасност да бъдат да пострадат именно тези осъдени на смърт, които са политически затворници. Призвам Леди Аштън много твърдо да заяви нашето противопоставяне на смъртното наказание. Госпожа Вежия, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. През 2011 година Индия представи своята кандидатура за съвета на ООН за правата на човека и тя а, прие а, да спазва най-високи стандарти по отношение на правата, по отношение на правата на човека. Въпреки това през 2011 година Индия отказа да подпише споразумението за въвеждане на мораториум и отмяна на смъртното наказание. Над 2500 души в, в момента очакват смъртта си наказание в Индия. Представителите на организации, които постиха Индия, се притеснява от опасността да се налага все по-често присъда смъртно наказание и то не само за най- тежките престъпления съгласно член 6 на Международният пакт за гражданско право. Случаят с господин Гору е особено красноречив, защото той нямаше възможността на справедлив процес. Неговото семейство не беше осведомено за неговата екзекуция и тялото му не беше върнато на семейството. Тази екзекуция доведе до много сериозни протести в Кашмир и тези протести бяха репресирани с сила от властта. Това не може да продължава в най-голямата демокрация в света. Смъртното наказание е непоносимо варварско престъпление, недопустимо през, 2000, през 21 век. Ето защо индийските власти трябва да се върнат сред страните, които да практика прилагат мораториум в смъртно наказание, както беше продължение на, на 8 години. Господин Посъл, 2 минути господин председател. В Индия има проблеми на три е, нива тук. Първо, ние сме против смъртното наказание е, дори когато то се прилага в страни, които са наши приятелски страни, като Съединените щати и Индия. Второ, смъртното наказание не подхожда на една демокрация. Е, това е метод на диктатурите. И трето, и най-важното, призоваваме Индия и Пакистан да намерят решение на въпроса за Кашмир е, чрез преговори. Това, е преговор, това са това е спор между две ядрени сили. Това е заплаха за мира по света и за мира в Европа. За това трябва възможно най- целенасочено да направим всичко възможно, за да се разреши този проблем в тази стратегическа част на света. Благодаря, госпожа Сенишин, една минута. Благодаря, господин председател. Мохамед Авзал Гуру е бил в основата на нападение срещу парламента през 2001. Той е бил осъден на смърт в последствие. Три месеца след нападението е взето решение за смъртното наказание. 455 са затворниците в Индия, които очакват изпълнение на смъртни присъди. Усилията ни в областта на човешките права са насочени към премахване на смъртното наказание и затова ние призоваваме Индия да изпълнява международните норми в това отношение. Госпожа Ойлан. Отношенията ни с Индия се засилиха през последните години. Индия се опитва да бъде сериозен глобален партньор. Правейки всичко това, ние трябва да настояваме подобряване на положението по отношение на човешките права. Въпреки, че има подобрение, остава да се свърши още много. Индия трябва да работи усърдно, за да даде положителен пример – в един нестабилен и крехък регион. Затова е много жалко, че Индия реши да сложи край на неофициално наложения мораториум а, при изпълнението на смъртни наказания, а, който трае 8 години. Това е нарушение на човешките права. Те са а, универсални а, според нас, либералите и изобщо от, според Европейския съюз. Аз съм сериозно обезпокоена. безпокоена от състоянието на съдебната система в Индия. Се надявам, че индийското правителство ще направи всичко, което е по силите му, за да се направи необходимото. Аз призовавам правителството в бъдеще да не утвърждава заповеди за изпълнение на смъртни наказания в бъдеще. Благодаря. Госпожа Локбилер за минута и 30. Благодаря ви, господин председател. Чрез тази резолюция ние искаме смъртно наказание на професор Синдебал да бъде сменено с друга присъда. През 2011 година вече бяхме приели друга резолюция в този смисъл. Става после за един дисидент, който е избягал в Германия след арест и изтезанията на членове от неговото семейство. След като му беше отказано убежище, този човек беше увер... уверен, че няма никаква заплаха за живота му след връщането му в Индия. Но веднага след връщането му на индийска почва, той беше арестуван и от тогава е в затвора, в изолация, в килия от 7 квадратни метра физическото състояние на професор разбира се, се влушава. Междувременно германските съди, германски съд реши, че е било погрешно решението за отказване на обежище. Ето защо а, ние настояваме пред индийските власти и професор Синки и останалите осъдени на смърт да а, не бъдат а, обект на изпълнение на присъдата а, а да бъде заменена тяхната да присъда с доживотен затвор. Освен това смятаме, че Конгреса а, срещу смъртно наказание, който ще се проведе през Мадрид по-късно тази година, ще бъде отличен възможност за Индия се присъедини към а, тенденцията за отмяна на смъртно наказание. Благодаря ви да мотим господин Вошович за една минута. Благодаря, господин председател. Мухамед Афсел Гуру беше осъден за участие в терористичен атентат, при който 9 души загубиха живота си. От тогава за нещастие имаше редица подобни атентати навсякъде по света и съвсем наскоро случат в Лондон ни показа, че има, че продължава да се случват подобни неща. Ето защо може да се прецени, че наказанието на а, господин Гуру в Индия беше пропорционална на извършеното престъпление. Индия показва своят ангажимент в борбата срещу тероризма. Съществува и други държави, които се борят срещу а, тероризма. Приемете ли синя карта? Да, от името на господин Посел. Уважаеми колеги, имам един въпрос към вас. Аз също съм за борба срещу тероризма, но също така съм и за борба срещу смъртно наказание. Знаете ли, че най-големият, най-великият европеец на 20-21 век, папа Йоан Павел II, беше против смъртно наказание. Благодаря, господин Милошович. Да, наясно съм с това но едновременно с това държа да уточня, да уточня че а, в някои случаи трябва да се взимат решителни действия. Понякога при нехуманно отношение трябва ясно да се заяви, че не може да се допуска подобен вид варварство. Приемате ли още една синя карта? Моля, заповядайте. Микрофон за оратора. Благодаря ви, господин председател. Колега, смятате ли, че смъртно наказание трябва да се прилага само за терористите или трябва да се прилага и за други извършители на ужасни престъпления, които обаче не са свързани с тероризма. И смятате ли, че предумишленото убийство, тероризмът и изтезанията могат да бъдат оправдани в срещу лица за подозрение в туризъм, както в Гуантанамо. Отговор смятам, че смъртно наказание трябва да се прилага в случаите, когато лицата, извършили престъплението, вече не могат да се възприемат за, като човешки същества. Благодаря, господин председател. Като Европейски парламент ние трябва да проявим предпазливост, когато обсъждаме прилагането на смъртното наказание в други страни. И това се отнася в особено голяма степен за Индия, където има сериозен проблем с ислямския тероризъм. Съгласен съм с препоръката, че Индия трябва да бъде много внимателна при прилагането на смъртното наказание, но също считам, че на всяка цена не трябва да допускаме да представяме терористите като жертви, а не като да ги осъждаме като извършители на терористични актове а, господин Гуру причини смъртта на, на 12 души и това беше важен елемент при а, определенето на присъдата му. Авсал Гуру самият а, беше в подкрепа на смъртното наказание, но той искаше да го прилага спрямо невинни хора, които не бяха направили нищо лошо. Нека да имаме това предвид. Госпожа Макувай за една минута. Аз усещам тайното екзекутиране на господин Гуру. Има технически проблем. Осъждането на Гуру беше на базата на закона за предотвратяване на тероризма, който не изпълнява международни правните изисквания. Ние се намираме в време, в което се борим срещу смъртното наказание. Много държавите вече наложиха мораториум или се отказаха от прилагане на смъртното наказание. Призовавам Индия да не екзекутира никого и да наложи мораториум върху смъртното наказание и да забрани смъртното наказание със закон. Господин Палецки с нея е в залата. Следващият оратор е господин Овермайер за една минута. Благодаря, господин председател. Смятам, че е много странно, че днес говорим за нарушение на правата на човека в Индия. въпреки че не ни се позволи да, наруш... да обсъдим нарушенията на правата на човека в Съединените щати. Мисля, че това е некоректно. Нека първо да заявя, че осъждам атаките в Бомбай и изразявам съболезнованията си за жертвите там. Също времено е, господин Гуру е от едно място, където религиозното насилие е ежедневие. Екзекуцията е на практика израз на гнева на мнозинството на хиндуистското мнозинство. Става дума за израз на напрежение между различни етнически групи. Благодаря, господин Преда. Една минута. Благодаря, господин председател. Имам два основни коментара. Първо, това е втората резолюция по смъртното наказание в Индия. Втора, по време на мандата на този Европейски парламент. В първата реагирахме на осъждането на Давинде Парсин, чието искане за помилване бе обсъдено през март тази година. И сега за втори път се опитаме да дадем знак на индийските власти. Опитваме се да им покажем, че общата позиция на Европейския съюз е твърда, а именно смъртното наказание е недопустимо. На второ място искам да осъдя факта, че екзекуцията е проведена тайно. Всичко това показва крехкостта на мирния процес в Кашмир. Дестабилизирането на Кашмир няма да помогне на Индия да си подобри отношенията с съседните страни. Насречаваме всички действащи лица в региона да намерят демократично решение на този конфликт. Благодаря. А сега спонтанни изказвания. Госпожа Хъбнер има думата. Благодаря ви. Отново сме свидетели на много притеснителни събития. Има липса на толерантност. Паралелно с това се влушава конфликта между Индия и Пакистан. Екзекуцията на господин Гуго доведе до ескалация на насилието в региона. Тя доведе до избухване на протести в Кашмир. Дали това наистина беше необходимо? правителството на Индия не си е извадило полуки от миналото. Тази екзекуция е нарушение на правата на човека. Ето защо Европейския съюз не може да си позволи да мълчи по въпроса. Ние трябва ясно да а, изразим нашето несъгласие. Председателят, благодаря ви. Може ли да говорите малко по-бавно. Това все пак е важно за разбирането. Думата има господин Репо. Благодаря, господин председател. Резолюцията е много важна. 20 000 души очакват изпълнение на смъртно наказание по света. Смъртното наказание е нехуманно то е нарушение на човешкото достоинство и на основното право на живот. Освен това, това е присъда, това е акт, който не може да бъде поправен случай на грешка. Процесът а, срещу господин Гуро не беше проведен по справедлив начин, тъй като всеки има право на защита. Държавите членки на Европейския съюз са ангажирали за постоянна отмяна на смъртното наказание. Държавите членки на съюза също така са поели ангажимент да спазват хартата на основни права, според която, нико, според която смъртно наказание е недопустимо службата за външна дейност на Европейския съюз, представителство на ЕС в Индия и всички държави членки следва да повдигнат въпроса смъртно наказание при двустранни преговори с Индия. Благодаря ви. Думата да има господин Мегелски. Благодаря, господин председател. And не бих искал този спорен индивидуален случай да се разглежда като нападение срещу Индия а, или пък а, срещу а, смъртното наказание като а, такова. Господин а, Преда говори по въпроса. Преди 6 месеца отново имаше резолюция на Европейския парламент а, в тази връзка отново срещу най-голямата демокрация в е, света. Ние трябва да отдадем дължимото на тази най-голяма демокрация. Спорният случай, който обсъждаме днес, не трябва да е, води е, до заклеймяване на смъртното наказание като такова. Има държави, които са против смъртното наказание, но има и такива сред нас, които са за смъртното наказание. И ето за това е необходимо да имаме по-добро взаимно разбирателство. Господин Мигалски, приемате ли синя карта от госпожа Герингер? Не става дума за това, че някои сме за, други сме против смъртното наказание. Едно от условията за присъединяване към Европейския съюз е да се придържаме към определени ценности а, и ние искаме в Европейския съюз да няма смъртно наказание. Такова решение беше взето и то трябва да се има предвид. Ние гледаме на смъртното наказание като на варварство. Господин Мигалски за отговор. Вие а, ще трябва просто да приемете, че има хора като мен, които са привърженици на смъртното наказание. Съединените щати, например, също имат смъртното наказание в своята правна система като възпиращ фактор. Така стоят нещата в Индия. Това е нещо, с което светът е живял хиляди години и това е философски въпрос. Аз уважавам вашето мнение, че това е варварство, но аз бих искал вие също да проявите разбиране към а, хора като мен, които считат, че смъртното наказание е най-добрата възпираща мярка. Благодаря. Госпожа а, Саван е Асая, извинете, е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Като Европейски парламент ние искаме да устояваме правото на всеки човек на независим процес. Ние сме твърдо против смъртното наказание. В случая с Авсал Куру, ние трябва да кажем, че не приемаме действията му свързани с тероризъм, но смъртното наказание е винаги лошо наказание, защото нарушава правото на живот. Екзекуцията на господин Гуру се разглежда като нещо, което може да засегне мирния процес в Кашмир. И а, хората могат да са по-склонни да участват в а, насилствени актове. Последните два случая след мораториума бяха изпълнени след мораториум от 8 години. Това показва, че в Индия има влушаване на състоянието с правата на човека. Господин Тарабела. Господин председател, екзекуцията на Мохамед Афсал Гуру чрез обесване, стъпка назад за Индия. Тази екзекуция беше извършена при пълна тайна ето защо ние решихме да приемем тази резолюция. Редица оратори, след които госпожа Дели се изказаха в тази насока и аз няма да повтарям казаното от тях. Има много сериозни съмнения относно справедливостта на процеса на господин Авзал Гуру. Той нямаше право на избор на адвокат. Той имаше адвокат, който не можеше да го защитава по адекватен начин. Семейството му беше информирано за закрутите и това беше казано. Семей... Тялото не беше върнато на семейството за съответната ритуал по погребването му. Всичко това са нарушение на международните правни изисквания и затова ние подкрепяме резолюцията, която обсъждаме днес. Независимо от различните ни политически възгледи. Благодаря ви. Думата има господин Ромера. Благодаря, господин председател. се не обсъждаме един чисто философски въпрос. Смъртно наказание е жестоко наказание, което отнема и нарушава правото на живот. Основно право, признато от всички членове на, държави, на държави членки на Европейския съюз, съгласно Универсалната харта за правата на човека. В конкретния случай, който разглеждаме, национални и международни непрофесионални организации имат сериозни съмнения относно справедливият процес срещу господин Гуру. Той не е имал възможността на адекватна защита и се твърди, че признанията му, направени по време на, на разпитите, са изтръгнати чрез изтезания. Освен това, на семейството му беше отказана възможност да се спогуват с него. По-късно тялото му не беше върнато на семейството. Ето защо ние продължаваме да се противопоставяме на смъртното наказание при всички обстоятелства, повтарям, при всички обстоятелства. Отмяната на смъртното наказание допринася за защита на, за за запазване на човешкото достоинство. Благодаря ви. Господин Ромеро, приемате ли синия карта господин Мигалски? Да, моля, заповядайте, господин Мигалски. Благодаря. Благодаря, че приехте моята синя карта. С пълноправо казвате, че няма имперични доказателства, че смъртно наказание има възпиращ ефект. Няма как да проведем клинични опити, за да докажем този факт. Но предполагам, че ще се съгласите с логичното твърдение, че едно тежко наказание има по-силен възпиращ ефект от едно по-леко наказание. Съгласни сте с мен? отговор? Отговорът е много прост. Тук се говори за фактът, че смъртното наказание не може да бъде отменено. И това е факт, по който не можем да спорим. Извинете, господин Ромева, приемате ли втора синя карта от госпожа Мурвай? Благодаря ви критикувате сериозните нарушения на правата на човека по време на съдебният процес. И имате пълно право, тук са нарушени правата на ответника. Освен това, критикувате нарушаването на човешко достоинство в затворите. Но всичко това се извършва и в Съединените щати. Въпреки това, групата на населените в името на господин Тавариш, а, в лицето на господин Тавариш състави доклада за правата на човека в Унгария и реши да предаде този доклад на правителството на Съединените Американски щати. Как е възможно това? Как си го обяснявате? Как се съчетават тези две виждания и тези две действия според вас? Благодаря ви. Отговора. Много съжалявам, ми се струва, че вашия въпрос няма нищо общо с темата, която обсъждаме, така че отказвам да отговоря. Председателят, благодаря ви и последно думата госпожа Крето. Примадата, dată дискутам, discutăm despre necesitatea благодаря, господин председател. Не за пръв път обсъждаме въпроса за премахване на смъртното наказание в Индия, както и в още 40 други държави. Тези усилия трябва да продължат, тъй като смъртното наказание нарушава основното човешко право на живот. Не води до възпиране на престъпността. 154 държави, де-факто или де юри, примахнаха смъртното наказание де-факто или де-юри. Екзекуцията на Гуру ни дава възможност да поискаме отново от Индия да приведе в съответствие своята съдебна практика с човешките права в света. Жалко е, че една страна, която постигна такъв напредък, все още има 1500 затворника, които очакват изпълнение на смъртното наказание. Ето защо ние настояваме да премахне смъртното наказание и да не изпълнява повече смъртни присъди. Сега искам да дам думата на комисаря Отингер за заключителни думи. Дами и господа, ние споделяме вашите безпокойства, свързани с екзекутирането на 19 февруари тази година на господин Афсал Гуру. Върховният представител и е, заместник председател на Европейската комисия Катрин Аштън след 11 е, февруари излезе с е, декларация по този случай и подчерта, че Европейският съюз отхвърля смъртното наказание при всякакви обстоятелства. Тя отново призова да се наложи мораториум върху смъртното наказание в Индия. Това решение, свързане с е, екзекуцията, бе второто решение след един дълъг период от време, по-скоро 8 години, през които Индия не изпълняваше а, смъртни присъди. Ашмал а, Касап а, беше екзекутиран. Той беше единственият оцелял а, на, а, нападател в Мумбай през 2008 година. Президентът на Индия отхвърли множество искания за смягчаване на наказанието през последните години и се боим, че в скоро време могат да бъдат изпълнени други екзекуции по случаи свързани с тероризма, както и в някои случаи свързани с убийства или изнасилвания. Някои от делата бяха широко отразени и са добре известни и тук в Европейския парламент. Някои от тези случаи сериозно ни безпокоят. Ние знаем, че в гражданското общество няма достатъчна яснота относно критериите, по които президента на Индия взема решение дали да смекчи наказанието или не. Ние подкрепяме борбата на Индия срещу всички форми на тероризъм и изразихме своята готовност да разговаряме с правителството в Делхи по въпроса. Борбата срещу тероризма трябва да се води при пълно спазване на правата на човека. Ние считаме, че смъртното наказание не е ефикасна мярка. когато сме изправени пред ам, актове на тероризъм. Ние водим диалог с индийските власти по въпроса за смъртното наказание и изпълнението на смъртното наказание и този диалог ще продължи и в бъдеще. Бихме искали да използваме изцяло този диалог по правата на човека с Индия в пълна степен. Индия скоро ще определи нова дата за следващата ни среща по въпросите на човешките права, което, която за съжаление беше отлагана.